Chers collègues, la séance est reprise. скъпи колеги, продължаваме с нашата работа. Продължаваме с гласуванията. И ще разгледаме пет становища по проекто програми за МФР 2021-2027 година всъщност не са 5, а 4. Regulation. 3, тъй като регламента за общи разпоредби се отлага. И доклада Юрма Спайте първия. Международен фонд за отбрана. 30 за против. Много ви моля, почнете от начало. За против. Въздържали се, приема се. Първо изменение. За против. Въздържали се, приема се. 31 изменение за против. Не е много ясно, така че електронно гласуване, моля гласувайте. 31. Много ви моля, сложете картите за гласуване в машината. Всички ли гласуваха? Не. Край на гласуването. 13 за, 10 против. 32 изменение за, против. Въздържали се, отхвърля се. 33 за, против. Приема се втори номер. Да, против. Въздържали се, приема се. 3 за против, въздържали се, нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 12 гласа за 11 против. Четвърто, пето и шесто изменение за против, въздържали се, приемат се. 34, 6, 7. Всъщност отпадат, защото 4, 5 и 6 бяха прияти. Седмо. За. Против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 13 гласа за, 12 против. 8, 9, 10. Нека да провериме. 8, 9, 10, 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 за, 12 против. Отхвърля се 39-то. За, против. Няма да гласуваме електронно, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Пак 12 за, 12 против. Отхвърля се. 12 изменение. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 за, против. Нека да провериме. Става дума за 14 изменение. Всички ли гласуваха край на гласуването? 11 за, 13 против, 15 то за, против, въздържали се. Край на гласуването. 13 за, 12 против. Приема се. Седемнайсто се. За, против. Въздържали се. Нека да провериме. 17 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 18. 13 на 13 нещата не се променят. Става дума за 18 в момента. За, против, въздържали се, приема се 19 за против, въздържали се, приема се. 22 за против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да погледнем. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 21. Първо, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 20 изменение за против въздържали се отхвърля се 24 за против нека да проверим моля гласувайте Tout le monde a voté. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 14. 24-то, а сега 23-то за. Против. Въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Край. Отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. 25-то. Край на гласуването. Отхвърля се с 14 на 14. 26-то. За, против. Против 26 да проверим по електронен път. Край на гласуването. 14 на 14, 27, отхвърля се, 28, за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис, за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение за против въздържали се, отхвърля се. Целият текст с измененията. Моля, гласувайте. Thank Край на гласуването. Приема се с 25 за, 2 против, 1 въздържали се и искам да поздравя Урма Спает. Доклада Джон Хауърд Създаване на програма Творческа Европа. И така, блок 13 до 16 изменения. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 3, 4, 5 и 6 падат. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 8. За, за против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се, приема се. Десето. За, против. Въздържали се, приема се. Единайсто. За, против. Въздържали се, приема се. Първо. За, против. Въздържали се, приема се. Компромис едно. За, против. Въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 12 пада целият текст. Моля, гласувайте поименно. Две карти като че ли спят, но не е страшно. И така, 24 гласа е, за, 4 против. Поздравление за докладчика. Сега по доклада на госпожа Дин Голек Моран, седмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали си? Електронна проверка, ако обичате, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 15 гласа срещу 13. Приема се 34 за, против, въздържали се. Отпада. 35-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 36-то. 50-то, 52-то, 56-то, 59-то и 60-то анблок. Кой е за? Против. Електронна проверка, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 17 за, 11 против. Три изменения сега, четвърто, пето и шесто. Блок, кой е за, против, въздържали се, приемат се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, от, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, Електронна проверка по 43-то. Прекратете гласуването. че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 отпад, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отпад. 58 за, против, въздържали се, електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с 16 гласа против. 8. Кой е за? Против. Държали се? Отхвърля се. 9. За, против. Сдържали се? Отхвърля се. Първо. За, против. Въздържали се? Отхвърля се. Десето. За, против. Въздържали се? Отхвърля се. 11. За, против електронна проверка по 11-то изменение. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за. 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ. За. А, от отпада. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, електронна проверка по 15. Прекратете гласуването. Приема се с 18 гласа. 16 за, против,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 Прекратете гласуването. Приема се с 17 гласа за. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 то 27, 28, 29 и 31. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят. 26 за? Против? въздържали се, не е много ясно. Проверка на 26-то. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 16 гласа за, приема се. 300 за, против, въздържали се. Ще проверим. 300 изменение. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, държали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Целият текст на доклада Поименно гласуване, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Една карта е проспала гласуването, край на гласуването. Приема се с 25 гласа. Поздравления на Карин Кланек Мора. И така, Приключихме с становищата по законодателните програми. И сега ще сега ще се произнесем по Европейската агенция за обежище. Първо изменение, кой е за, против, въздържали си. Второто изменение е електронно ще проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Кой е за? Против. Приема се. Четвърто за. Против. Ще проверим електронно. Гласувайте по четвърто изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 16 гласа. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Целият текст сега. Гласувайте поименно. Всички ли гласуваха? Да, не. Прекратете гласуването. Приема се с 28 гласа. Поздравления на докладчика. И така, стигаме е, до шестия региран, е, коригиращ бюджет. Няма изменения, така че гласувайте поименно по този текст. Прекратете гласуването. Приема се с 29 гласа. Поздравление на докладчика. Това е една разпоредба, която доста ще допадне на съвета. Сега Преминаваме към мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособе към глобализацията. Моля, гласувайте първо изменение. Приема се. Първи компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? По четвърто, кой е за? Да не избързваме. Кой е за четвърто, кой е против? Въздържали се, приема се. По-нататък можем амблок да гласуваме 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Кой е за? Против? въздържали се, приема с целия текст на доклада с измененията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 28 гласа за, 3 против. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към бюджета за 2018. Пет трансфера. Общият ни докладчик ще ни представи това. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, мислех, че, че ако все още нямаме бюджет за 19-та, поне да поработи малко повече по бюджета за 18-та. Искам само да ви кажа, че 18-та е бюджет, по който ще работим до края на декември. Може да се наложи и да продължим през януари и февруари. Не се знае от сега, твърде рано е. За момента обаче трябва да одобрим някои прехвърляния. Те не са проблематични. Аз препоръчвам да гласуваме за, за всички тези прехвърления. Е, сега решение 28 е следствие от е, приемане на доклада е, за мобилизация на фондовете и така, че прехвърляме от единия ред в другия съответната сума. Второ решение е 30, което е, предполага прехвърляне средства от административните разходи, линията е, за административни разходи по Хоризонт 2020 към е, ЦЕФ и, и фонда, инвестиционния фонд, както и АМИФ. Става дума за 9,5 милиона евро и предлагам да гласуваме за. Третото решение е за прехвърляне е решение 32 предвижда заделянето на 3,93 милиона евро за за подпомагане на информационно-технологичните системи и е, в последствие на, на, на Брексит. По-точно, вследствие Брексит, IT-системите е, по отношение Митническия съюз трябва да бъдат преконфигурирани, трябва да бъдат изпробвани в 27-те държави членки, за да сме сигурни, че работят във всички, 27, не в 28, както преди. За целта на комисията и трябва 3,93 милиона евро. Тези пари ще се разпределят 3 милиона, ще дойдат 3 милиона от Агенцията за хими, химикали, е, защото е, те е, имат по-малко нужда от бюджета на ЕС и 0,9 от други, другия ред за административни разходи на комисията. Препоръчвам да гласуваме за за да засилим и актуализираме, модернизираме системата, IT системата си след Брексит. Четвъртия трансфер е решение 33. Става дума за плащ, авансово плащане за сградата Жан Моне 2 в Люксембург. Тази сграда се е, изгражда от е, е, Люксембург, държавата Люксембург и е, е, се, намерението е да се изплащат авансови плащания на Люксембург. Първото е 4,5 милиона евро, изплатени са в края на 17-та. Сегашният трансфер възлиза на 39,9 милиона евро и ще даде възможност на комисията да е, е, изплати втория аванс е, на държавата Люксембург, е, което е 39,9 за сградата Жан Откъде идват тези средства? Главно от заплати 33,3 милиона евро 3,3 ще бъдат прехвърлени от разходи е, за сгради е, от, е, на делегациите на ЕС и 3,36 милиона ще дойдат от външен щатен външни щатни бройки. Всичко това ще се е, освои до края на годината и окончат последния 1 милион ще бъдат прехвърлени от е, разходи, свързани с е, официални е, служители и външен персонал на делегациите на ЕС. Значи 39,9 милиона евро предлагам да гласуваме за. И последния трансфер, решение 35, предлага трансфер на 45,2 милиона евро за финансиране на мерките за съхраняване на обезмаслено мляко на прах Както знаете, това беше случай. Е, обсъждахме го в рамките на годината. Поради е, последните продажби на запаси на това мляко, цената пада под интервенционната цена и е, все още има запаси, така че първоначалните е, суми заделени за тази бюджетна линия не са достатъчни и се предвижда трансфер от 45 милиона евро. Източник на това финансиране е 9 милиона от разходи е, за финансови корекции в полза на държавите членки след решение по е, клиринг на сметки 35,7 е, от е, изчистване на други сметки и съответната сума от фонда за развитие на селските райони и раздела за гаранция е там. 35, е, е, цяло, 35 милиона като цяло и препоръката ми да гласуваме за този трансфер. Ще видим още колко промени ще претърпи бюджета на 2018. Благодаря. Благодаря сега да се обърна към докладчите в Сянка. Моника, имаш думата. Съгласна съм с този трансфер. Това е разумно, защото се избягват лихви по този начин и добре е да се прехвърлят директно тези суми, за да се избегнат да се избегнат плащането на лихви, годишни лихви, така че много положително гледам на това предложение. Je prends conscience que j'appelle les rapporteurs fictifs du budget 2019 Всъщност не става дума за бюджет 2018, а не 2019. Аз обръщам към докладчиците в сянка. Oui, oui, non, mais ça c'était tout à fait légitime, mais euh, j'avais appelé les rapporteurs fictifs. Et... Всъщност се обърнах към докладчиците, към Сянка, а ти си за 2019 и без да искам веднага се обърнах към тебе. Друг кой искаше да вземе думата? Никой само да добавя, че има свръхбюджетиране. 39 е, милиона и 700 хиляди се а, е, а, прибират обратно за сградния фонд, което значи, че първоначалното бюджетиране не е било нещо много точно. Така, ще гласуваме електронно. Става дума за пете трансфера, представени от главният докладчик. Всички ли гласуваха? Bon, bah, on va considérer que tout le monde a voté. Le scrutin est clos. А, край на гласуването. 24 за, 3 против, 1 въздържал се. И поздравявам Зигфрид Морешан. А сега продължаваме. Ричард. Благодаря, господин председател. Една корекция имам, пет е, е, молби е, ще изискват гласуване, така че предлагам да гласуваме след като обясня в какво се стои трансферите. Първият проблем се отнася до Европейската сметна палата. Те предлагат да се прехвърлят пет постоянни АД постове в времени в постоянни. Това ще им даде възможност да е, предложат неопределени безсрочни договори на свои е, експерти. Предлагам да го подкрепим. Другото се отнася до е, Европейския надзорник за защита на данните. Вероятно знаете, че надзорника изисква да се създаде един съвет за защита на данните, Европейски съвет и е, става дума за 120, е, 420 е, хиляди да се прехвърлят за целта. Изглежда не голяма сума, но всъщност това ще има сериозен ефект и по-конкретно искат да се прехвърлят тези пари за временно подпомагане на няколко екипа. Договорното звено, което ще създаде това съвета доклада, така че е, аз е, го подкрепям. Подкрепям това предложение. Второто с нас е до економически и социален комитет. Те имат спестявания от 575 е, хиляди в, в рамките на година. Предлагат тая сума да се изразходва за актуали... модернизация на сградата и някои общи така ремонти в сградата. И аз препоръчвам да подкрепим Uh, Трябва да се гласува и предлагам да я подкрепим. Uh, сега Комитет на регионите 680 е, хиляди евро в три е, сфери е, да се насочат за финансовата система за управление на финансите, помещение на Комитет на регионите и създаване на съответно звено към Комитет на регионите. Смятат, че тези 680 отиват за пенсии, пенсиониран е, персонал, не се иска гласуване. Е, и накрая от Европейския парламент искат две молби за трансфери. Едното е C2, предлага се да се е, изразходват неосвоени е, плащания за е, сградата ПХ6 е, на Вирц, на улица Вирц и конферентните зали там тези пари да се използват за IT проекти, е, окабеляване и е, нови е, и, на бизнес градите предполагам, няма да има нужда от гласуване, предлагам да гласуваме за. Да, да гласуваме за. 10 е, неизползвани е, плащания, е, които за аудиовизуални съоръжения не е необходимо гласуване по тази точка. Аз би го подкрепил. Така че две гласувания ще са нужни за економически и социален комитет и второто гласуване по трансфера C9 на Европейския парламент за IT проектите. Благодаря, господин докладчик. Имате ли въпроси? Изказвания? Не. Така че... Нашият докладчик смята, че четири, от тях са вече приети на практика. В момента ще гласуваме ДЕК Едно. Става дума за економически и социален комитет. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 23 на 3. Сега C9, Европейският парламент. Моля, гласувайте. Всички ни гласуваха. Край на гласуването. 24 за, 3 против. И поздравявам нашата докладчик по рубрика Други. Що се отнася до сградния фонд, трябва да разгледаме два проекта. Един проект на Европейската служба за външна дейност за купуване на сграда в Южна Африка и в Люксембург допълнително мерки за сигурност на различните сгради. Сега ще дам думата на Моника Холмер и може би докладчиците в сянка ще зададат въпроси и Маника ще отговори. Благодаря, господин председател. Да, забелязвате, че аз на всяка последна точка скачам да реагирам. Сега, по Европейския съд. Много добър е подготвен проект, е, който съда вече много детайл ни е представил. Става дума за е, е, дейностите, свързани с сигурността, осигуряването на сградите на е, съда. Мерките са неизбежни. Европейския съд е, е, се консултират с експерти по сигурността от е, държавите членки. Често е ставало дума, че трябва да се подсигурят тези сгради и да се вземат такива мерки, че да место да се превърне в някаква крепост, все пак да е отворена подканваща, приканваща и гостоприемна сграда, също времено обаче да се гарантират адекватни мерки за сигурност. Разходите са 90,20,1 милиона. Е, става 19 е, година 6,5 милиона, 20 17, е, следващата 5 милиона. Съдът се ползва значително степен от измозване на, на правилника за бюджета, според който не е нужно да има финансов посредник, директно се, вземат, се заделят кредитите, по този начин спестяваме 1,8 милиона, които иначе ще отидат в ръцете на посредници, така че е, наистина много добри изменения е, са направени. Е, всичко това е насочено към ефективността на бюджета. Хубаво е да се спомене, че работим съвместно с Люксембург. държавата Люксембург наистина изцяло помага и поема логистиката, посредничеството при планиране, при, при строителните работи. Е, Лихвения процент е, е така, че за 20 години е, ще се бъде изплатен кредита, най-късно. Ще се опитаме, разбира се, и по-рано да го изчистим. Лихвите още не са фиксирани 100%, но заедно е, съответната фирма ни предлага много добър е, е, марш, много добър е, процент, така че разходите ще се движат в много разумни граници и няма да се стигне до е, крайни, е, но високи разходи. Гаранция за е, тези е, с акумулираните граници е, през годините ще е 31 е, милиона. Е, това до края на 35-та т.е. до края на срока ще могат, ще нарасне сума на 35 милиона. Съда е, много старателно, и внимателно е планирал всичко с е, е, най-лош възможен сценарий, но във всички случаи се надяваме, че лихвите ще са по-малко от така най-крайния вариант, който, за който сме подготвени. И аз предлагам да гласуваме 100%, да дадем съгласието си за този проект. по, що се отнася до ремонтите в съда на европейските общности. Няма резерви. Някои, някои от докладчиците в сянка искат ли да се спрат на това. В такъв случай да гласуваме електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Двадесет и трима за, двама против. Поздравление на докладчика и убедителните му аргументи. Южна Африка. Е, по принцип, мисля, че сградата е планирана много внимателно. Направена е оценка е, е, на разходите при възможност за отдаване под найем. 8,25 милиона би струвало, ако се дава под найем или ако, ако се, се изгради нова и се дава под найем или ако се актуализира, се обнови, ремонтира старата, ще струва 7,5, но но в, така здравия разум сочи, че ще е по-разумно да се изгради, е, да се построи нова сграда. Много по-изгодно е това. Е, с 50 000 е, евро по е този вариант от другите, което означава ясно е, че варианта нова сграда е би трябвало да бъде така. Трябва да погледнем положително на този вариант службата е, за външните е, работи все още не е там, е, но по принцип аз съм положително настроена, но има друго. Получаваме много повече от сгради, е, за които ползвателите не са ни познати, е, които се отдават под найем на разни фирми, които не, за които не знаем нищо. Е, например, в бюрото в Москва, за Москва попитахме кой е ползвателя, не юридическото лице, което има не те стоят за тази сграда, кой я ползва всъщност. Опитвахме се да проучим как стоят нещата и е, помолихме да ни кажат кои са, кои са е, действителните ползватели, които, е, от които идват парите, за да не, стане, да не се стигне до изпиране на, на е, пари и да проверим дали е, това са хора, е, дали това е економически оправдано е, и ще трябва да е, направим, да поставим, проверим това за всички сгради. И ако е, зад всяка стои някаква, е, някакъв правособек, ще е трудно. Колкото до Южна Африка, и това ще, е, това ще стане там. Благодаря на е, е, Европейския съд. Ще помоля да е, настояваме за това е, на кого принадлежат тези е, сгради, а не да ни се казва, че това са юридически адвокатски кантори или, например, в Москва, в, в Москва и Южна Африка трябва да разберем кому принадлежат действителност ако смятате, че това е много сложно, кажете ми, но докато не се установи това, аз е, ще бъда много е, въздържана. Нямам други съмнения, искам само да знам кой се крие за тях. Е, и в Москва, и в Южна Африка, за да познаваме, да знаем кои са собствениците защото обикновено във всички досиета пише директори на правни кантори но аз искам да се питам дали, е, е, питам се дали сте съгласни с, е, с това. Дали Оставям на вас да прецените, на вас и комисията. Благодаря, Моника. Може би имате въпроси към докладчика. Аз искам да задам въпрос. Знаеме, че СВД умножава броя на посолствата си, ако така можем да ги наречем. Но няма ли да се получат в един момент 29 посолства в някои градове или столици? Няма ли възможност да се е, групираме за економи. Имаме посолства и услуги, а в крайна сметка дори нямаме обща външна дейност. Намирам, че просто харчиме страшно много пари за това. И ако утре искаме да докладваме на гражданите колко последователни сме, мисля, че тук нещата ли са много ясни. Давам смесен отговор. От една страна е възможно е, при големи сгради е, по-малки държави членки да дадат една част на европейска институция. Но когато става дума за е, Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Испания, там е, се забелязва определено въздържаност да се отдавате на Европейско посолство. Е, защото просто при погледните държави е, е по-голям състав и е, тези сгради е, може би няма да са достатъчно. предпочита да са в отделна сграда, а не в част от голяма сграда. Е, за страни като, като е, Южна Африка това не въжи, но е, европейската е, но в държави членки, където, където разполагат с по-малки сгради и посолства, те с удоволствие ги отдават на Европейския съюз. Е, защото е, с един е, удар се решават всички проблеми с захранването, IT, системите и всичко. това е тенденцията между, и разликата между големите и малки държави членки сега никой никого не може да принуди, но при някои държави членки наистина съществува такава тенденция и в такъв случай сградата се намира, да кажем, в непосредствена близост до посолство на е, Германия, Франция, Италия, дори на Белгия. Тоест е, се получава един, едно струпване на, на посолство. Но така, мис... намеренията са добри господин председател. Казахме, че представителите на СВД ще дойдат тук. Малко сме избързали. Може би да, да дадем една кратка пауза и след това ще чуем отговорите на представителите на Европейската служба за външна дейност. Много бързо ще продължим. Да. Bien, la séance est reprise. Продължаваме нашата работа. Дами и господа, представители на Европейската служба за външна дейност, не се извинявайте, ние просто бяхме малко по чевръсти. Госпожа Холмайер иска да ви зададе някои въпроси, за да разсея всякакви съмнения. Господин председател, благодаря най-сърдечно. Извинявам се на вашата служба е, за това, че е, така е, избързваме, но бяхме готови вече. Вече споменахме тази служба. Е, проблемът вече е след новата директива за е, срещу изпиране пари вече се предвижда не само за правосубекти, за юридически лица, правни служби, директори и така нататък, но според новата директива трябва да се знае кои са и бенефициентите, кои са действителните ползватели ние наистина похвалихме е, така и поздравяваме външната служба за добрия надзор над е, е, експлуатацията тези сгради, но все пак имаме излесни резерви. Ето за Москва бихме искали и в Южна Африка също да знаем кои са действителните ползватели, кой стои зад тези фирми, които са обявени. Нямаме представа. Bien. Bienvenue. Добре дошли. Нашата комисия. И очакваме да ни досветлите нещата. Благодаря ви за въпросите. Да, става дума за важни въпроси, които вече бяха повдигнати, когато обсъждахме разширяването състава на делегацията в Москва. Преди няколко минути изпратихме на госпожа Холмайер допълнителни информация, т.е. става дума за имената, които се крият зад тези за тези юридически лица става дума за 8 семейни фонда. Ще получиме допълнителни информация и ще проучиме регистрите. при прилагаме новите разпоредби. Тук не става дума само за пране на пари, а и също така за данъчно облагане. Защото от една, от една страна а, в рамките на сътрудничеството ние насърчаваме държавите членки да а, улеснат и изяснат а, данъчното облагане, от друга страна не можем да, прав, да създаваме такива сложни фигури, които да а, всъщност да, да, да дават възможност да се укриват данъци от страна на а, собствениците. Колкото до Москва, почудвам се, тъй като получихме допъл... и предадахме допълнителната информация на госпожа Холмайер от е, за е, Южна Африка ще, ще направим допъл, допълнителните проучвания. И тъй като няма, най-вероятно няма да подписваме до края на на годината не, не бързаме. Единствената възможност е просто да не успееме а, да а, вземеме тази сграда, тъй като наш конкурент е посолството на Южна Корея, така че ще продължим да, да събираме информация, като изясним някои правни подробности. Моят въпрос е Всъщност, е, мен не ме интересува кому принадлежи е, тази е, служба, канцелария или правна, правна е, кантора, но кой е, е настанен там и кой е ползва в Москва, също и за Африка, защото ако знаем това, ще дадем е, благословията си, но трябва да имаме е, ясно за нас, както казвам, при нас, е, нас ни препращат към някаква правна кантора. За мен това не е важно. Е, интересуваме парите, откъде идват. Е, сещам се за панамските документи. Там ставаше дума за една прекрасна луксозна канцелария е, с. Е, и е, около тази, е, около тази е, кантора всъщност трябваше да се разнищи цялото кълбо. Десетки фирми, почтенска котия и други бяха разкрити и накрая се установи кое лице стои за всички тях. Именно за това не бях удовлетворена с отговора, че собственик е, е правната кантора. Ако не разполагате с тези документи, е, ще ви помоля в даден момент да не ги е, предоставите като докладчици, защото това ни интересува във връзка с сградите на външна служба, пък и всички на, на, на Съюза. системата, която ни описвате, всъщност наподобява доста матрешките. Да. Така че приканваме Европейската служба за външна дейност да бъдем бдителна, защото а, би било някакси не, неудобно да, да има данъчни убежища в Европа. Не ги обичаме ние в Европа, пък в Европа и няма, нали? Те всичките са легални. Законни. Всичките са законни. Това е като равенството. Някои са по-равни от другите. Така че в никакъв случай не бива да ни подозират, че участваме в операции за пране на пари. Наистина би било парадоксално. Аз съм убеден, че Европейският съюз ще предприеме всички мерки за избягване на данъчните убежища, т.е. ще, упре, ще упростиме толкова процедурите, че да не, за да не се стигне до а, а, договорености. Казват, че никой не, че гафа не плащат данъци, ама всичко направихме да не плащат. А, сега, нямаме външна политика. Сега, в момента, може би на места има 29 посолства утре, може би 28, след напускането на Обединеното кралство. Няма ли тук един цял потен... много голям потенциал за спестявания, защото когато става дума за намаляване на разходите, може би канцелариите, посолствата биха могли да бъдат посъкратени. Сега не съм убеден, че ако гражданите знаеха всичко това в подробности, ще одобрят. Ако поне, ако поне имахме обща външна политика, но... Така че няма ли... Така има ли начин да се съберат всички, ако примерно като разполагаме с цели сгради в Южна Африка, може ли да ги концентрираме? Благодаря ви за този въпрос. Не знам дали си спомняте, но разговора ни за сградния фонд през юли засегна и този въпрос. Но всъщност не всички елементи са в ръцете на службата за външна дейност. Но от гледна точка на управление на инфраструктурата, ние а, насърчаваме а, даването под найема, наемането съвместно. А, по отношение на Южна Африка сте установили, че сградата не би позволила не да приеме няколко служби. В доста значителните канцеларии, които се установяват в Южна Африка. Е, така, има и някои конкретни случаи, добри примери. В Гана, например, заедно с Германия в момента обзавеждаме една сграда, която да приеме канцеларии. Всъщност, повече министрите на финансите биха ни били от помощ, а не е, Министерствата на външните работи. И не винаги е подходящо всички е, представителства да бъдат убедени в една и съща сграда. А, е, така или иначе, ние работим в тази посока, полагаме усилия Отроили сме броя на съвместното наемане на сградата и има екип, който работи в тази посока. Приемаме държави членки на наша територия или пък ние сме прияти там. Един допълнителен въпрос. В Южна Африка колко посолства а, има на Европейския съюз, на държави членки на Европейския съюз. Така, по памет не мога да ви кажа. Двайсетина, малко повече от 20 може би, но не всички. Но там наистина доста силно е представен Европейския съюз. Благодаря ви. Е, госпожо докладчик, можем да спрем до тук. Имате ли други въпроси? Да кажа, ще Значи ще дадем е, съгласието си за сградите, е, след като получим съветите документи, за да не го оставим, да ги оставим в ръцете на конкуренцията, но е, веднага, щом получим документите, ще е, дадем одобрението си. 10 декември е крайния срок и до тогава трябва да получим информацията. По политиката, свързана с градния фонд, имате ли някакви друга допълнителна информация, госпожо докладчик? Не. Добре. Можем да преминем по-нататък Ще преминем към проекта, свързан с контрола на границите. И е, Европейската гранична и брегова охрана. Ще дам думата на Йенс Гейер, който ще ни представи проектостановището и докладчици в сянка, които желаят да се изкажат по темата. Благодаря, господин председател. Познаваме всички Фронтекс. която сега с малко по-сложно заглавие е преименувана, Агенция за брегова и гранична охрана, с едно после... трябва да свикнем с новото съкрещение, или пък няма да свикнем въобще, но става дума за Frontex с нов мандат и в нови дрехи в Значи в следващата година е, трябва да, е, да дадем възможност тази нова агенция да, направи, да проходи, да направи първите си стъпки, което означава е, персонал 10 000 от 10 000, 3000 са е, дългосрочни служители, дългосрочно назначени е, с, от държавите членки. Е, е, Генералната дирекция е, мобили, може да мобилизира в краткосрочен план 4000 е, е, служители. Наистина това са е, внушителни цифри, гигантска е, е работа е, и това означава допълнителни 20 милиона в бюджета и за съответните допълнителна бройка, щатна бройка за тези, тази агенция в следващата годишна финансова рамка. Общия бюджет за новата агенция е, би трябвало да възлиза около 10 милиарда евро. Комисията за граждански свободи има амбициозна програма, график за работата на новата агенция. Е, по някой е, значи повтаря е, позицията на парламента от 2016 година, а именно, че не сме съгласни да дадем правото на тази агенция да да връща и в трети, е, да отговаря за връщането в трети държави, на държави не членки на беженци и сме едини, че новата агенция първо трябва да си свърши е, работата на е, територията на Европейския съюз. Достатъчно амбициозни задачи я чакат на наша територия, за да се занимава и да отговаря и за връщането към трети страни. предлагам да засилим е, ролята на парламента в надзорната дейност, е, да има представители на парламента в управителния съвет. Е, и при, при отчета за средствата в многогодишната финансова рамка Frontex да се отчита и пред парламента. Значи да се търси отчетност и от междуинституционалната работна група в основния регламент, според основния регламент. Значи, е, да се предлага, да предлага, е, дава се възможност на агенцията да възлага преводи на свободния пазар е, с дирекцията в Люксембург сме във връзка и генералният директор ме помоли да се съобразим с това, че персонала е готов да се справи с тази задача и е, всъщност бизнес модела на тези агенция няма да функционира добре, ако възлагаме и търсим други агенции от, за преводите искам да колегите от е, е, НП и от е, АЛДЕ, които се боят за нарушаване на либералния принцип, трябва да ги, успокоя, да ги успокоя че ще има, ще бъде гарантиран качествен контрол върху тези преводи, така че да нямат опасение на това, че ще бъде по някакъв начин нарушена свободния принцип на пазара, пазарния принцип. Благодаря, господин докладчик за светлината, която А, Тук става дума за сигурни външни граници. Кой иска да коментира темата? Господин Салтамар. Благодаря, господин Гайр, за вашето становище. Coordination between the agencies, liaison offices EU delegations and CSDP. Става дума за делегацията на Европейската служба в трети страни. Аз подкрепям вашите изменения 5 и 6 за по-добро управление на агенцията. Не съм съгласен обаче с изменения 1, 2 и 3, защото смятам, че е важно агенциите да могат да подпомагат трети страни, когато става дума за връщане на мигранти. Разбирам аргументите ви, че първо трябва нещата да могат да функционират тук, при нас, но като цяло става дума за една, един много голям под, така широк подход. Така че Искам да може тези възможности да бъдат включени от самото начало, защото това ще предостави европейска добавена стойност. Що се отнася до ефективността и ефектив, ефективността и ефи... е хиляди трябват да бъдат създаден от държавите членки. Държавите членки трябва да отговарят за изгра... изграждането и е, е, така утвърждаването на, на състава. И не трябва да има конкуренция между тази агенция и други агенции важна точката, която повдигна господин Сървама. Ако се ограничи само границите, това е един, една възможност или пък предварително в транзитните държави да възпрем този поток миграционен. В Либия, например, дали не биха могли да се предприемат мерки пропуските на държавите членки всъщност се компенсират от криминални организации, които превозват мигрантите. Това наистина е тема, която заслужава сериозно обсъждане. Господин Геер, няколко думи в заключение. Всъщност, аз гледам малко различно на нещата. Аз отдавам голямо значение на това новата агенция да работи в съответната правна рамка, в която ние като Европейски съюз можем да гарантираме нейните действия да бъдат съобразени с нашето право и основните права на гражданите. Не можем да признаем на практика за всяка трета държава имам предвид е, е, тези, които вие споменахте, не, не, не мога да кажа, че това може да гарантираме за трети страни. Например, ако става дума за връщане от Либия, кой ще гарантира, че това е, според нашата представа за право и законност ще бъде осъществена? И че правата на хората, които са върнати в Либерия, ще бъдат спазвани, зачитани. Сега, ако дефинираме един определен кръг от държави членки, да, да ги ограничим до страни кандидатки, които така или иначе ще очакваме да приемем в даден момент, може да очакваме да спазват правовия ред на Европейския съюз от тях, но това може да се, да се отделно, отделни трети държави могат да бъдат обучени в това отношение. Поли, полиция, митнически, гранични органи, гранични полиция могат да бъдат образовани, обучени по, в европейските законодателства и, и правила и норми. Но да, да възложим и да очакваме от новата агенция да, да прави и това, струва ми се, че не е реалистично и не е разумно. Един допълнителен въпрос, ако позволите. А, говорим за нова агенция, всъщност става дума за Frontex, така ли? Да, разбира се, това е агенцията, която се наричаше Frontex до сега, кога, а сега се нарича вече Европейска агенция за е, граничен и, и е, крайбрежен и брегови, брегова охрана. Бон, bon, c'est Frontex qui s'étend. Варшава ще бъде, така ли? и всъщност се променя наименованието на агенцията. Добре. Тъй като други няма желащи да се изкажат, ако искате да внесете изменения, трябва да го сторите най-късно до 15 часа на 22 ноември. Утре това. На 10 декември този доклад и измененията ще бъдат гласувани а, като Либе а, е водеща комисия и тя ще гласува на 23 януари. Сега преминаваме по-нататък. НДИ, СИ. инструмента за международно и ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Представям ви становището, което нашата комисия трябва да представи на Комисията по развитие и на ФЕД. Става дума за един инструмент за съседство, сътрудничество и развитие и международно сътрудничество. Сега, ние сме а, по силата на член 54 трябва да излеземе със становище, тъй, тъй като това е, е нещо като е, развитие на така нареченият е, Европейски фонд за устойчиво развиве. Има няколко изменения. Цифрите бяха цитирани в постоянни цени, както го направихме при МФР и решихме да направиме едно увеличение за Африка а, с 13 милиона. Сега, не, става, не става дума само за Африка, и става дума и за Африка на юг от Сахара е, и за това, е, е, за това са моите изменения. Второ, гаранцията за е, този инструмент и колко средства са ни необходими за захранване на тази гаранция. То всъщност става дума за сливане на различни инструменти за външна политика, които до сега бяха по-отделни. И затова не е много ясно как ще захранваме тази гаранция, но а, предложението е това да бъде от 9 от 9%, което беше предишният инструмент, до 50%, което ще Европейският фонд за устойчиво развитие. Така че мисля, че трябва 10 милиарда да бъдат фиксирани в крайна сметка за да имаме някакъв кон- контрол върху средствата за финансиране на гаранцията, като същевременно не намаляваме сред, средствата за субсидия. Просто това е, е един трик, така, за да бъдем по-сигурност. Ако комисията смята, че трябва да отидеме по, по, по-напред, то тогава ще трябва да извършим необходимите промени. Трето, в този инструмент комисията предлага а, една резерва или, е, или един а, дюшек, който да, кое, които да не, да не са на насочени към различни политики. Става дума за 10 милиона. И в, за нещо непредвидено. Разбира се, във външната де, са не, не, непредвидени, непредвидени разходи което е, което е съвсем нормално и се случва често във външна дейност. Но като, но като, като цяло би било добре да имаме някакъв механизъм за контрол за разпределението на тези средства, когато са необходими. Така че е, цел, цел, тук в измененията е е, е записано по какъв, по, какъв, е, по какъв начин този резерв или този дюшет пълен с пари ще бъде преразпределен и какви ще бъдат начините за контрол. И а, ако трябва да се мобилизира тази резерва, парламента ще трябва да дава своето съгласие. И четвърто, информирането, съобщенията и, от, и, отчетност, и отчетността по, същ, по същия начин, както това въжи и за съвета. И пето, в анексите, в приложенията са, са записани целите, политическите цели и начините по които се управляват фондо и се управлява този фонд. Защото ми се, ми се струва, че уп, уп, управлението на фонда е много важно, но това може да бъде в, записано в приложението. И и шесто, всичко, което е, беше свързано с Европейския фонд за устойчиво развитие, борбата срещу прането на пари, измамите и така нататък. Всичко, всичко, което което бяхме договорили за Фонда за устойчиво развитие, се прехвърля в, към този нов инструмент. Докато подготвях становището от името на нашата комисия, имах възможност да разговарям с четиримата докладчици от комисията 9 и АФЕТ и като, като, като, като цяло и сме постигнахме доста голямо съгласие. Органи, организирахме заседания, аз обясних какви са нашите цели и обе, обясних, че нашите изменения ще имат за цел да позволят контрола над управлението на фондовете и като цяло има доста така до голям консенсус между мен и тези докладчици. Euh, Благодаря, Айдер, за тези разяснения. Наистина това е доста важен инструмент, част от политиката на Европейския съюз по отношение на миграцията. И така, Пол Рубик има думата. Äh, Благодаря на Айде. Наистина това ново структуриране изисква сериозно усилия по прилагане и имахме нужда от това в бъдеще ще играе голяма роля. Ето защо възник въпроса за съседството, инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество е особено важен. Съществуващите структури трябва да внимаваме при съществуващите структури, че сега не се създават нови структури към Европейската комисия, а да се използват максимална степен съществуващите такива. Защото те вече имат изграден капацитет и са доказали е, своите е, твоят, доказали са се в своята професионална дейност. За мен е важно за това да е, работят добре съществуващите и новите структури, т.е. съществуващите структури и новата комисия да работят по един ефективен начин и това сътрудничество, разбира се, да да бъде отразено в съответните е, текстове. Госпожа Отала. Благодаря, господин председател. както и в преговорите по Фонда за устойчиво развитие. Госпожа Гардия Забал дава много така солидни бази за интегрирането на тези инструменти. Но е, е много, много важно наистина да има предпазни клаузи относно контрол, извършван от Европейският парламент, когато комисията представи това предложение за интегриране. Може, може би не е пропуснала някои аспекти, които са необходими. Така че наистина приветстваме представеното от вас. Аз ще подчертая с някои изменения ролята на, ОИС, на ОИСър и техните препоръки за а, предприятията. Това е много важно, ако искаме да привлечеме частния сектор. Искаме и един а, мех, механизъм за управление на фонда, който да е за всички механизъм, който да бъде механизъм за арбитраж или за разрешаване на спорове. С също така списъка на проектите, които не могат да бъдат допуснати, военни и разни други. И е, карбоновият отпечатък и още някои а, така дребни неща, но ще спра до тук, защото знам, че днеска беше много тежко и дълго заседанието. Благодаря. Госпожа Малетич има думата. Like congratulate... И аз бих искал да а, поздравя докладчика за отличната работа. Съ Приветствам различните подходи и възможността да се постигне някакъв баланс между гаранциите и субсидиите, мобилизирането на резерва и как това да бъде включено в регламента. Абсолютно съм съгласна с вас управлението на фонда да бъде включено в приложенията. Но аз малко съм разтревожена от факта, че в регламента имаме и Европейски фонд за устойчиво развитие плюс, за всички институции. Така че да, разбира се, трябва този фонд да бъде отворен, но трябва ли да бъде изцяло отворен или едните, една, една част да бъде концентрирана в ръцете на Европейската инвестиционна банка, като а, инструмент за инвестиции в Африка. Защото по този начин, може би, и други финансови институции могат да е, участват в фонда, които те си имат, те си имат вече така специфични действия, специфични начини на финансиране. Нека не забравяме, че Европейската инвестиционна банка, чието това е основна дейност, е отговорна пред Европейският парламент. И по този начин ние ще можем да взимаме решения и да влияеме Така че нещата са малко по-различни. Дали сме членове на управителния съвет или сме наистина съзаконодатели и са взимащи на решение. Та трябва да, да решиме какво да остане в а, мандата на Европейската банка и къде да, какъв да бъде каква да бъде ролята на Европейският парламент, за да може да участва в оформянето на политиката. И, и от политическа, и от географска гледна точка. Благодаря. Преди да дам отново думата на докладчика, изказваните на колегите е доста насърчителни бяха, ще дам думата на представители на Генерална дирекция ДЕВКО, Имате думата, господине. Благодаря много, господин председател. Благодаря на, за възможността, която ни давате да се изкажем по този инструмент. На френски съкръщението, както и на английски, не е много удачно така че ако може да се намери по-подходящо съкръщение и госпожа докладчик, ако може да даде а, идея а, за а, съкръщение за този инструмент за следство сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. А, сега обръщам се към Просто по-лесно ще ми бъде да, да, да и отговоря на испански. Първо искам да й благодаря за доклада на госпожа Гардия Завал. Второ, тя предлага 5-6 писти за действие, включителни с цифри. Сега не съм аз този, който може да коментира цифрите и да ги обясни. Но като цяло увеличаването на средствата ще ни позволят да постигнем много повече е, дейности. А, сега, а, баланса между 6 и до 50% и как, как откъде ще дойдат средствата за захранване на а, фонда Плюс. Трябва да видим какви са нуждите и тогава да а, направяме а, предложения. Тоест, ние няма. Ние просто ще дадем една максимална сума. Разбира се, трябва да бъдем колкото се може по-гъвкави и да видим какви са, кои са цифрите или какво ще бъде разпределението между субсидии и резерви е като, като цяло веро, вероятно субсидиите ще бъдат на равнището на тези, които са в момента, а по този начин ще можем да разполагаме повече, повече средства за инвестиции в устойчивото развитие от страна на частния сектор. Що се от... Мисля, че предложението на комисията има за цел да реагира на всички неочаквани а, нужди, както имаше и тази година и ще има и в следващите години, като също същевременно а, увеличиме добавената стойност на Европейския съюз. От една страна, значи развитието, устойчивото развитие да бъде планирано доста напред, за да има предвидимост, но същевременно и да има възможност за реакция в случай на непредвидени обстоятелства. И За пръв път от 60 години Европейската комисия предлага Европейския фонд за развитие да вече да, да не съществува в този вид и разходите за Африка, които са най-големите разходи, заедно с тези за Карибския регион, да бъдат включени, интегрирани в бюджета и по този начин да могат да бъдат под контрола на Европейският парламент. Така че от тук нататък ще има, ще има така нов а, терен на, на работа И може би сега е момента да видиме как да, да можем да интегрираме наистина нещата, без да създаваме нови инструменти, просто как да ги интегрираме, за да бъдат по-ефективни. Разбира се, ще трябва да се работи до управлението на, на, на цялото предложение, както и на новия фонд за устойчиво развитие. Но ако, ако сравниме фонда плюс с, с предишното предложение, можем да, да считаме, че някой нещ, неща така са, са се за, загубили по пътя, първо. По, а, повечето теми, които а, не присъстват тук, са включени в а, финансовият регламент. И второ, и госпожа Хаутала спомена това. Има Европейският фонд трябва да бъдат всички е, цели, т.е. всички е, цели, които са в е, този инструмент въжат и за другите инструменти, защото става дума за помощ, свързани с човешките права и така нататък. всичко тук въжи както за тези инструменти, така и за фонда, така че по този начин можем да постигнем известно упростяване и спестяване както и идеята за отворена платформа и Европейската инвестиционна банка. Естествено, Европейската инвестиционна банка е е, естествен партньор на Европейската комисия. Тя участва в ежедневната ни работа, в работата, която изпълняваме на терена. Те, те знаят, може би, още по-добре какви са нуждите на държавите, в които се инвестира и в страните партньори. И като цяло тази сине, сън, сън, син, синергия създава до, а, до, до, допълнителна добавена стойност, но разбира се, нещата ще трябва малко да бъдат фокусирани към а, целите за устойчивото развитие. А, малко се разпростях повече, отколкото трябва, но благодаря, господин председател. Благодаря господин директор. Бих помолил вашия колега Жириани Себергонди, който завежда звено за координация на политиката на развитие, да коментира. Благодаря, господин председател. Благодаря, ще премина на английски. Аз също се присъединявам към коментарите, е, с които приветствахте, е, приветства докладчика е, този документ и по-скоро факта, че има подкрепа за е, новата архитектура на инструмента за развитие и така нататък, който се предлага. Идеята да се укрепят, засилят съществуващи инструменти и звена и да се предвиди повече е, гъвкавост, капацитет и е, възможност за отклик при непредвидени обстоятелства. Сега, под формата на предложение за повече ресурси, е, ударението се поставя върху два приоритета, ясно са е, дефинирани в предложението, е, а именно страните на юг от Сахара и съседните страни. Разбира се, това ще зависи от цел, баланса на средства в многогодишна финансова рамка, но поне от външен, така на пръв прочит, можем да сме удовлетворени от предложението. Подкрепям и казаното от колегата ми от комисията Фернанде Шоу, когато е, е, по, за, по въпроса за тавана, да се предложи е, таван, е, логиката е да се гарантира наличие на останалите, те, остатъка от ресурсите за действие, за развитие. Също време обаче не можем да предопределим какъв ще е баланс, е, съотношението между 90 е, или 50%. Е, това ще се знае само след като има яснота кога и къде ще се инвестира и трябва да има съответната гаранция за държавно е, заеми, е, провизионирана от 90% или по-рисковата операция е нивото на провизиониране да бъде завишено. Тоест, е, прекия баланс, точният баланс между тези 90 и 50% ще знае само като имаме анализ на приоритетите и съответните стратегии за всяка страна и регион това отношение смятаме, че изразената загриженост е основателна, но може би начина по който сме предложили един е, цялостен таван за гаранцията е, е по-подходящ за е, начина по който се очаква да работи този инструмент. Във всички случаи този е, инструмент, плюс е новаторски елемент на предложението, тъй като той е, внася различни гаранции за инвестиции в макроекономическата помощ, за да се гарантира приемственост политиката и последователност при мобилизирането на фондове, набирането на фондове. И накрая въпроса за управлението на инструмента – от становището е ясно, пък и от други е, мненията на други комисии знаем, че е, има така апел от на парламента за по е, да, да има парламента по-голяма е, роля при надзора, контрола върху изпълнение и използване на ресурсите за външни политика, за външни действия. Разбира се, ние можем само да се радваме, е, ако е, съвършена форма е, функционира демократична, изпълнява демократичната си роля Европейския парламент. Но нека да припомня стрикния, за баланса между много стрикните задължаващи норми и други не е юридически задължителни, е, но политически ангажиращи мерки, е, между, е, по които комисията, външната служба и парламента могат да работят. Имаме много примери в различни комисии, където ежедневно или поне регулярно се обменят информация и мнения и това е гарантира възможността на парламента да дава и да така да насоки на, политическите, на политиките. И накрая коментар върху казаното е, по, по читаемия е, от Ние, е, разбира се, подкрепяме принципа на ОСР и Обединените нации за човешкото право в бизнеса, но този принцип трябва да е приложим към всички компоненти на този инструмент. Госпожа Отала спомена изграждането на капацитет за сигурност и развитие, които да се разглеждат отделно. Нашето предложение всъщност е да се поддържа чрез бюджета на Европейския съюз, да се поддържат действия, които могат да се подпомагат от бюджета. Например, това, което скоро бе подкрепено от е, инструмента за изграждане на капацитет е, и е, стабилност. Това трябва да се има предвид, тъй като то признава връзката между развитие и сигурност и дефинира много стрикни условия за освояването на ресурси в това е, тази сфера. И всичко, което е извън това, което вече отива към отбранителни въпроси, е, предлагаме да се създаде фонд извън бюджета. Приключвам с това, господин председател. Благодаря. Благодаря. Сега нещата са ни е, съвсем ясни. Имате думите, заключ... Е, думата за заключение, госпожо. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха думата за да направят коментари. Като цяло виждам, че има единодушие между политич групата. Има, разбира се, нюанси. А, да, госпожа Халталън каза някои неща. Аз ест, ест, ест, ест, естествено не съм представила из, изменения точно по тези точки, защото исках да се е, огранича с, до чисто бюджетните аспекти. Примерно, не, не искам да, да, да внасям изменения, свързани с незаконна миграция и така нататък. Вярно е, че понякога е по-добре да, да препокрием някои неща, от е, политическа гледна точка, по-добре е да повториме два пъти едно и също, отколкото да забравиме или да оставим нещо на страна. Колкото до захранването на гаранцията, разбира се, става дума за много бивши инстру... инструменти, е, така че ще ще трябва да захранва между 9 до 50% и все още не се знае какви ще са нуждите. Затова не мога да го фиксирам, но същевременно, ако оставим нещата толкова отворени, има малко опасност. Ако, например, трябва да, да мобилизираме повече от 1 е, милиард, трябва да го направим и така и така. Тоест, няма да намалеме гъвкавостта, но същевременно трябва да имаме инструмент за проверка. Така че не, не трябва да изпадаме нито в прекален риск, нито точно обратното. предложението е, има за, за цел а, така да разшири участието на различните а, институции и единици в а, захранването на гаранцията. Знаете ли, интегрираме мандата за външна, за външна дейност, но те, нека не забравяме, че те са специалистите при изработването на подобни а, дейности и че комисията малко се страхува за преминаването а, на този мандат към новият инструмент. И затова трябва да се работи по този преход. Аз лично не разполагам с техническите инструменти, за да разбера точното функциониране и да дам някаква идея. Но разбирам, че комисията може да изпитва известни опасения. Но аз лично нямам никакво предложение. Но при всички случаи ми, ми се струва, че трябва да, да помогнем някак на, на, този преход, за да може наистина да се включват много повече външни дейности, а стига да не да, да, да няма да, да не се искат допълнителни средства. Така че това е горе-долу това, което искам, исках да кажа и очаквам вашите изменения. Благодаря. Трябва да бъдем дразновени. И е, финансовото инженерство е много важно и играе мултиплициращ ефект, когато парите не достигат. В началото нещата добре вървят, няма проблеми през първите години, но все пак съмнителните вземания доста бързичко могат да си покажат носа. Така че не трябва да пренебрегваме рисковете и трябва да предвидим достатъчно резервни фондове, гаранционни фондове и да се допитаме до специалистите. И така, благодаря отново на докладчика и трябва да ви уведомя, на 26 ноември 18 часа е крайният срок за измененията. В бюджетната комисия на 10 декември ще гласуваме е, доклада. Смесения комитет Афети и ще гласува на 4 февруари, на 11 февруари в пленарна зала. Сега господин Кълмел е, ще представи доклад за упростяване системата на издаване на визи. Имате думата. Благодаря, господин председател. Всъщност, е, по същество става дума за виз за е, информационната, визовата информационна система на, на Европейския съюз. Комисията излиза с предложение за промяна на различни разпоредби и това е, предложение ще се стикова с... Е, е ще бъде преработено и от е, допълнит, друга комисия. Е, ние ще дадем съновище само. Е, е, отлично е това, което предлага комисията по принцип, защото е, знаем, че гражданите в ЕС е, много ценят свободата на движение, на пътуване и не само гражданите, но и фирмите, бизнеса също също цени много това и всякакви ограничения биха довели до големи щети за тях. За да запазим тази свобода обаче, трябва да, е, така да опазим външните граници, че тази свобода да продължи да е, съществува нататък и да, за целта е нужно да има една добре функционираща е, информационна система. С предложените изменения се преследва целта за упростяване на опазване на границите и също времено засилване ефективността на здравеопазването, да се избегне и, и да се разграничат опашките с, на, на хора, които влизат от трети страни с виза, дългосрочна, краткосрочна и така нататък. Всичко това налага да се работи със съответната IT система. Без това е невъзможно. Ето защо би трябвало първо да инвестираме е, в такава, иначе няма да постигнем нищо. Става дума за 82 е, милиона евро предвиждат се за целта. Много пари са това. Е, те се разпределят по последния начин. 105 милиона за Евролиза, 55 за държавите членки, които го предлагат в националните си програми 2 милиона евро за Фронтекс и 30 милиона евро за Европол. Както казах, много пари са. Е, сега нямаме гаранция, че всичко това ще е, е, економически съобразно, но нямам съмнение, че тези разходи няма да са оправдани, тъй като при такива мащаби, т.е. нямам съмнение, е, колебание, че е, са оправдани тези разходи, защото сигурността на гражданите е, е достатъчно основание за всичко това. В комисията Либе също ще обсъди въпроса. Ние ще внесем изменение, предложение за изменение в посока економическа целесъобразност и а именно съотношението между е, целите, които сме си поставили и разходите. Трябва да имаме и контрол върху тези предвидени средства и по всяко време да, да следим е, тяхното разходване. Значи, е, мисля, че можем да кажем да на, на тези мерки, които са набелязани в становището. Благ... Благодаря на докладчика, госпожата Предел, докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Пред, предло, предложението е много ясно от бюджетна гледна точка. И смятам, че наистина казано, казаното от докладчика отразява бюджетните аспекти и дават възможност на съответните органи да, да, да извършват необходимия контрол – защото за да бъде ефективна системата за контрол и оценка на предприятията, трябва да улесниме пътуванията на онези, които имат пълното право да пътуват. България и Румъния трябва да станат членове на Шенгенското е, пространство, след като е, са изпълнили всички критерии, необходими за това. Така че аз ще внеса изменения в този смисъл Знам, че това не е точно бюджетен проблем, но като цяло би спомогнало за по-доброто функциониране на а, шенгенската система. По този начин ще има по-добре, по-добро интегриране на общоевропейската система и ако искаме наистина да защитаваме външните граници на Европа, странно е, че две страни, които а, са на източната граница, външна граница и които а, са изпълнили всички критерии, просто не са членове на това из, на това пространство. Още веднъж казвам, че ще внеса изменения в този смисъл а, и макар и да не са бюджетни, ви предлагам тези аспекти да са част от това. Благодаря, госпожо. Доста депутати има в залата, но не виждам други желаящи да се изкажат, това означава, че докладчикът е върви в правилна посока. Господин Келмел. Благодаря, господин председател. С няколко изречения ще е, приключа. Благодаря най-сърдечно за е, приноса на колегата. Аз съм на нейно мнение. Ако имаме, след като имаме шенгенско пространство, би трябвало всички държави членки, то да обхваща всички държави членки на ЕС. И дали този доклад е съответното място да е, така енергично, където да настояваме енергично за това, вече е въпрос на, на е, избор е, и на е, редакция, но трябва да внимаваме всички случаи че тези мерки трябва да се осъществят е, и е, този е принципен, принципен въпрос всички да са в Шенген би трябвало да се регламентират на друго място. Шенгенското пространство е като еврозоната. Всички държави имат за цел да станат членове на това пространство. И така, Измененията на 25 ноември 12 на обяд, крайен срок. Бюджетната комисия е, ще гласува на 23 януари този текст. Комисия Либе също през януари ще се произнесе. Да, между 23 и края на януари няма да има много дълъг срок. Сега ще дам думата на Хосе Мануел Фернандес, който е голям специалист по риболова, който ще ни говори за споразумението за партньорство между Европейския съюз и Марокко. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на португалски neste relatório de opinião. В е, становището. И така, в това е, проекто становище, по него може да се каже да се отговори с да или не. Това напомня малко референдумите. Въпросът може да е сложен, но отговорът трябва да бъде да или не. Е, тук няма изменение. Компетентна е, водеща комисия е комисията по рибно стопанство. Тя ще се произнесе по различните аспекти, а от бюджетна гледна точка аз подкрепям това споразумение което има финансово измерение 137 милиона евро. до 42,3 милиона като крайна стойност за в края на 4 годишния период. По другите е, въпроси не сме компетентни. Няма да иземваме функциите на Комисията по рибно стопанство, но позицията ни е положителна, отчита политиката в зоните. Бяха организирани изслушвания, за да чуем гласа на специалистите, на населението тъй като нашият стремеж е рибното стопанство да отчита изискванията за опазване на околната среда. И така ние не навлизаме в дълбочина по същество а, по този въпрос, а предлагам да подкрепим това споразумение, за да може и Комисията по рибно стопанство да се произнесе. Благодаря, господин докладчик. Кой желая да коментира? Благодаря, господин председател. Всъщност само докладчика и аз и председателя сме тук. Так... Така че мисля, че и тримата може да вземем думата. Аз съм абсолютно съгласна с докладчика, подкрепям го изцяло и ви подкрепям споразумението с Марокко от бюджетна гледна точка. Аз смятам, че колегите пропускат нещо значително и това е наказание за тях. Е, да, има консенсус, като че ли, по този въпрос и това не е резултат от умората, от деня. И така, след е, това тази буен обмен на мнения, е, бих подчертал, че тези, които биха били против това споразумение, могат да внесат изменения, но това трябва да направят най-късно до 12 на обяд на 23 ноември. На 10 декември ще гласуваме но ако спазим препоръките е, на докладчика, няма да има изменение. На 23 януари е, Комисията по рибно стопанство ще гласува текста, който ще бъде гласува в пленарна зала през февруари. Точка разни. Има ли, драги колеги, някой, който желая да се изкаже? Не, така че мога да ви кажа, че следващите ни заседания ще се проведат на 26 ноември. Смесено среща с комисия ЕКОН 27, а това е друго. Добре, на 27 между 10 10 и половина смесен комисия по измененията по функция стабилизация. Доклада е ке Берес. 27 ноември отново. Всичко става на 27 ноември. Конт и бюджет. Правова държава. На 3 декември отново смесено заседание с ЕКОН. Представяне на втората версия на бюджета 2019 година. 150 милиона за изследователска дейност съгласно 15.3. На 10 декември в Страсбург и на 13 декември бюджети Конт и а, е, Франция, която до този а, е, момент успорваше гласуването в Брюксел на бюджета, тази година пък, ако има споразумение по бюджета, би могъл той да бъде гласуван в Страсбург. Ако 15.3 се приложи, ако ли пък не, ще бъде гласуван през януари в Страсбург отново. Така че би било добре е, румънското председателство да знае това. И така, един хубав ден беше днес. Благодаря на участвалите в него, благодаря на секретарята, благодаря и на преводачите, казва господин председателят, и ние му благодарим.